Колеги, нека да, нека да започваме следобедната сесия. И имаме промяна в дневния ред и ще започнем с изслушването за ситуацията а, по отношение на човешките права в Колумбия. Имаме подписано споразумение за свободна търговия тристранно от 2011 година. Ратификацията обаче все още не е завършила. Първият член на това споразумение споразумение съдържа разпоредби, гарантиращи защитата на човешките права, които са съществен елемент от споразумението. нещо повече, нарушаването на тези основни елементи от споразумението ще се третира като нарушение на цялото споразумение и може да доведе до налагане на санкции. Нашата резолюция от юни 2012 година а, предлага провеждане на публично изслушване по въпросите на споразумението за свободна търговия с Колумбия и Перу. А, и съгласно тази резолюция, ние днес а, сме организирали изслушване по време на което да разберем повече за това как се спазват човешките права в Колумбия. Бихме искали да чуем от експертите, които сме поканили, по какъв начин различните е, страни спазват е, и съблюдават човешките е, права. По какъв начин споразумението за свободна търговия с Колумбия може да а, а, се превърне в тласък е, е, за развитието е, на човешките права и тяхното спазване. С какви инструменти разполагаме? Искам да ви e да ви напомня, че същата тази резолюция е, ще бъде последвано от доклад до Инта и Друа. Е, имаме впечатляващ списък с експерти от парламента и извън парламента. На първо място ще спомена Марио Давид, е, докладчик, постоянен докладчик от Инта по въпросите свързани с Колумбия. Сред нас е Бернт Ланге, който е докладчик на Инта по предпазната клауза. от групата за координация Колумбия, Съединени щати, Европейски съюз. Представител е, е господин Конклуна, Диего Мартинес, директор на постоянния комитет за защита на човешки права, човешките права и говорител на Мовице, което е неправителствена организация. И Имаме представител от Обединените нации, заместник е, представител е, е, на комисаря по човешките права, господин Хуан Карлос Монке. Е, така че очакваме да чуем много важни и интересни е, неща. За унеси от вас, които е, не знаят, ще кажа, че нашето заседание се излъчва по интернет. Нека да започнем веднага, давайки думата на господин Монге за 15 минути. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на организаторите. Благодаря на господин Ланге. Е, обръщам се към всички членове на комисиите е, и към всички, които са на президиума. Въпреки, че това изслушване има за цел да види по какъв начин споразумението за свободна търговия се отразява на спазването на човешките права, аз няма да се спирам на този въпрос, защото нашият офис има балансирано виждане относно прогреса, напредъка, постигнат от Колумбия. Ще благодаря, че ни поканихте на това изслушване и ще премина направо към уваните ми бележки. Ще ви разкажа каква е ситуацията в Колумбия и как излежат нещата по отношение на човешките права. Съществуването на офиса в Колумбия е свързано с Европейския съюз и страните членки, които играят и продължават да играят важна роля от създаването на офиса преди 16 години Европейския съюз продължава да подкрепя в финансово и всякакво друго естество. Офиса в Колумбия беше създаден през 1997 година, за да наблюдава спазването на човешките права в Колумбия и да осигурява техническа и консултантска помощ за развитието на гражданското общество по отношение на мерки, свързани с човешките права права. Сътрудничеството с Върховния ряд по правата на човека беше удължено миналата година до края на 2014 година ние подновихме мандата и поискахме от офиса да разшири своята дейност върху съседните региони, които също имат проблеми с човешките права. Задачата беше офис да разработи местни критерии за спазване на човешките права. Наскоро офисът разкри три нови офиси по Тихоокеанското крайбрежие в съседните страни. Офисът е, постави тематични приоритети в е, е, своята работа, за да подобри дейността си. Това са приоритети, които се концентрират върху, върху жертвите, връщането на земята, защитниците на човешките е, права, спазването на културните социални права на местното население и на други групи от населението тъй като това изслушване е посветено на въздействието на споразумението за свободна търговия върху човешките права, ще спра до тук и е, ще апелирам към вас да продължите вашата работа. Сега няколко думи за ситуацията в Колумбия. Колумбия е страна с, с средно висок стандарт на живот. Колумбия поиска да стане член на ОСР и това беше въпрос, който вече беше споменат от председателя на комисията, защото в Колумбия съществува и въпрос а, с човешките права. Нека да спомена за какво, накратко за какво става дума. А, жертвите на закона за реституциите, а, това е един инструмент да се върне земята на техните законни собственици. Освен това, земята е отнета от селените обикновено насилствено жертвите и звената за реституция си сътрудничат, но има предизвикателства, въпреки постигнат постигнатите успехи. Днес над 5,5 милиона жертви в страната официално са регистрирани като такива в Колумбия. през 2007 година е прият закон за реституцията, който действа и до днес. Е, трябва да споменем и законодателството, което е, регламентира отношенията е, и възстановяването на мира. Конституционният съд потвърди приложимостта на това законодателство наскоро. Освен това, един друг закон от 2013 година се оказва много спорен, защото с него се подкрепя експанзията на военните. Това идва след десетилетия на разработване, развиване на законодателството в Колумбия. През октомври реформата беше е, обявена за неконституционна от е, Конституционния съд, но правителството обяви своето решение да продължи с реформата и да предприеме нов курс на реформа следващата година. Е, основните политически събития са продължаващите преговори за мир с представителите на ФАРК. Така по две от шесте основни точки на дневния ред се постигна споразумение. Потенциал за мир и спазване на човешките права наистина е огромен и не бива да го подценяваме. Ще приключа като кажа, че социалните партньори в редица сектори участваха в протести. Към тях се включиха и миньорите, работещите в образованието и представителите на афроколумбийската общност. Водят се преговори с цел преодоляване на различията с протестиращите. В страната има обаче силна поляризация по основните въпроси, включително и правосъдието, и те са обект на кампания Предстоят избори и а, те ще се проведат в началото на 2014 година. Президентът е решен а, да се кандидатира за втори мандат. С този бърз преглед, нека да кажа и какви са предизвикателствата какви, а, по отношение на човешките права. В някои случаи става дума за съвсем непосредствени предизвикателства, които са свързани с конфликтите. На пръв поглед предизвикателствата, свързани с конфликтите, са много, но ще спомена само някои от тях. Първо, жертвите и законът за реституцията на земята и приложението на този закон. Искам да кажа, че макар и да е постигнато много в тези изключително, по тези изключително важни въпроси. Сигурността си остава все още голям проблем. Избиването на жертвите е един много неприятен въпрос. Нашата служба работи съвместно с националните институции, за да се намери решение на проблема. Другото предизвикателство е свързано с правосъдието. След 50 години и възстановяването на правдата. След 50 години на конфликти е много трудно да се премине към мир. законодателството свързано с защитата на човешките права, се разглежда по-скоро като пречка, отколкото като начин да се да възтържествува правдата. И освен това е необходимо да се премине от абстракциите към по-конкретните мерки, които трябва да бъдат наложени, за да бъдат защитени човешките права в рамките на това споразумение. Третия въпрос, който искам да спомена, е свързан с нарушенията на човешките права, които се извършват от фарки и други въоръжени групировки. Успешният мирен процес трябва да сложи край на тези явления но военният конфликт продължи години. Военните действия от раз... страна на различните, реализирани от различните страни, доведоха до нарушаване на правата, а и на мира. През 2008 бяха определени две основни въоръжени групи и а, те а, бяха осъдени от международното хуманитарно право. И другото, което искам да кажа по отношение на предизвикателствата, а, за, свързани с човешките права и с въоръжения конфликт, се отнася до въоръжените сили. От 2008 година е постигнато много а, за създаване на култура за спазване на човешките права сред, сред военните намаляват документираните нарушения. Също така трябва да споменем, че нашата служба в Колумбия има ежедневни контакти с въоръжените сили. Обикновено отношенията са открити и откровени, но имат и своите ограничения. Много по-лесно е да се предотвратят нарушенията, отколкото да се направи нещо по нарушенията, които се извършват в момента или по последствията от минали такива. Създаването на култура за спазването на човешките права и изисква да се забравят на да не се забравят а, нарушенията, които са извършени а, до сега а, и да се предотвратят бъдещи такива. А сега няколко думи за защитниците на човешките права. В Колумбия продължават нападенията продължава, продължава следенето на защитниците на човешките права. Има и случаи на, техни... на, за... на физическа, физическа разправа и заплахи. В началото на тази година Нашето, от началото на тази година нашата институция е установила 37 такива случаи в Колумбия. Обикновенно жертвите са а, а, унези, които искат да си върнат земята, селяните или кампесинус а, и унези, които водят кампании срещу а, минни проекти и така наречените мегапроекти. Большинството от тези жертви работят и живеят в селските райони. И тъй като времето е малко, ще спомена друго предизвикателство. Нашата служба в Колумбия е документирала дейности, които се реализират от незаконни въоръжени групи или парамилитари организации, които извършват насилие и нарушават всякакви възможни човешки права в Колумбия, включително срещу защитници на човешките права, лидери на общността и унези, които искат да си върнат земята. Правосъдието е също много важен въпрос. Регистрирали сме 14 кланета, които са извършили такива незаконни въоръжени групи. Липсата на възможности, социалното изключване, несигурността и бедността, експлоатацията и сексуалното насилие, насилие са все в арсенала на тези групи има достатъчно уязвими групи от населението, които стават жертва именно на това. На това насилие, а тези групи извършват все нови и нови насилия. Това изисква нов подход, обединяването на мерки против насилието, намаляване на бедността, намаляване на социалното изключване. Трябва да бъде, това са все мерки, които трябва да бъдат реализирани на место и регионално ниво. Ще приключа с две препоръки към аудиторията. Едната е да продължи и моля Европейския парламент и другите институции, които са представени тук, да продължи политическата и финансова подкрепа на, за нашата служба в един толкова важен период. Можем в своите взаимоотношения с правителството и Върховния комисариат действително да спомогнем за създаването на нови отношения в страната. А тъй като нямаме диалог и не можем да влияем върху въздействието на а, споразуменията за свободна търговия, призовавам комисията да бъде по-активна за да се подобри сътрудничеството между Върховното представителство в Колумбия и Европейския парламент, така защото наистина да е сигурно, че споразумението за свободна търговия ще даде добри резултати. Благодаря го за това много подробно разяснение на състоянието на нещата по отношение на човешките права в Колумбия. Наистина много интересно беше. Ще чуем какво ще кажат експертите и след това ще преминем към дискусия. А сега господин Диего Мартинес директор на Постоянния комитет за защита на човешките права. Заповядайте, господин Мартинес. Добър ден на всички, госпожи и господа, госпожо председател, членове на парламентарната комисия, представители на гражданското общество, а и членове на колумбийското правителство, представители на колумбийската държава, които са тук. Благодаря ви за предоставената възможност да изразим своята позиция по добре известната пътна карта за правата на човека, която е част от проекта за споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. Искам да ви опиша какво е положението в страната, за да се види дали е, пътната карта може да се приложи или не. Два въпроса имам още в самото начало. Първо, доколко ефикасна е тази пътна карта, представена от колумбийското правителство на 13 юни 2012 година – и също така, до каква степен имат желание институциите да работят по споразумението за свободна търговия? económico y el desarrollo de una agenda de paz. En ese sentido, eh, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC e vienen eh, trabajando en el Бунтовниците от ФАРК и колумбийското правителство работят за да се сложи край на въоръжения конфликт, да се постигне траен мир. Две са основните теми – около а, които се търси решение. Първо, политиката за развитие на земеделието и селските райони. Основен въпрос тук а, е правото на собственост върху земеделските земи. Но се поставят и по-широки цели. за отстояване на правата на човека и по други въпроси, чрез протести и други форми. От август тази година забелязваме мобилизация, активизация на а, селското население, студентите, шофьорите на камиони, миньорите, всички много тежко засегнати от предвиденото в споразумението с Съединените щати. Това споразумение е сериозно предизвикателство пред Колумбия, която трябва да постигне напредък. Споразумението за свободна търговия с щатите идва една година след преговорите с Европейския съюз по подобно споразумение, но и в двете се отчита необходимостта за защита на правата на човека, намаляването на земеделските субсидии, големият относителен дял на биогоривата в земеделието и нежеланието на държавата да инвестира в селските райони и в районите особено важни от стратегическа гледна точка заради добивната промишленост, са в центъра на вниманието на споразуменията и оттам и клаузата, свързана с правата на човека, която обсъждаме днес. Три са основните теми, на които искам да спра вашето внимание днес. Първо, прилагането на закона за връщането на земите, одобрен от сегашното правителство. Бяха обещания, обещетения на пострадалите от насилстването отнемане на земята. Ще се спра и на положението на синдикалното движение и на синдикалните активисти и най-сетне на правата на човека в най-широк смисъл – какво е, е състоянието е, на закона за връщането на земеделските земи или на кратко на реституцията? С една дума е доста трудно според нас. Пострадалите все пак имат възможност да се чуе повече за техният е, проблем. И в този смисъл е положителна стъпка закона. Но в никакъв е, случай не можем да кажем, че техните права са защитени е, напълно. В никакъв случай не можем да говорим за пълно обещетение по силата на закона. Около 6 милиона и 600 хиляди акра – са земите, които са насилствено отнети или незаконно заграбени. това представлява около 15% от земеделските земи в страната и за сравнение можем да кажем, че е два пъти по-голямо от територията на Белгия. Подадени са 286 409 молби, но реално са приети като допустими 43 590. Минимална част от тях са удовлетворени, което означава, че законът просто не се прилага. Многократно не се обръща внимание на районите най-тежко засегнати – Министерството на отбраната играе водеща роля, защото то преценява дали в определен район законът ще се прилага и ще се приемат заявления за реституция или не. Само 425 молби до сега са удовлетворени, което е не повече от 1%. El conflicto armado, la continuidad de los grupos са удовлетворени. Нещо повече, въоръженият конфликт още не е затихнал. Правителството твърди, че са демобилизирани е, така наречените престъпни банди, но според нас тяхната дейност, макар и в друга форма, продължава. 21 убийства на хора, предявяващи претенции за реституция на земите, са достатъчно ясно доказателство. Около 4% от БВП на Колумбия представлява бюджетът на Министерството на отбраната. 0,9% е за обещетения на пострадалите и също толкова малко в сравнение с бюджета за отбраната е и предвиденото за селското стопанство. Тук нагледно можете да видите, че за целите на отбраната се харчат два пъти повече средства, отколкото за обещетяване на пострадалите и за селското стопанство взети заедно. Инвестиции в селските райони е по този начин не могат да се реализират пълноценно. Военният бюджет на Колумбия е втори по големина в Латинска Америка. По-нататък искам да кажа няколко думи за правата на правозащитниците и синдикалистите. 22 са убитите синдикалисти само тази година, общо 60. Вярно е, че частотата на убийствата намалява, но със сигурност можем да твърдим, че животът на синдикалните активисти е изложен на опасност. Многократни са и отправените срещу тях заплахи. През последните няколко месеца възниква още един много сложен проблем. Протестите в селските райони и районите населявани от местно индианско население. По време на едномесечния протест над 14 души бяха убити, срещу 30 бяха започнати дисциплинарни производства – около 800 жалби и сигнали обаче получи е, правителството, което означава, че на минимална част от тях са, е, е обърнато внимание. Голяма част от е, обвиняемите стават подсъдими в военни съдилища и това намалява шанса да бъдат осъдени реално за извършените от тях престъпления. 45 дела във военни съдилища с много по-голям шанс за оправдателни присъди а, срещу официални представители на държавната администрация изобщо не започва разследване. Може да се цитират каква е, е статистиката според е, правителствени източници. А, 837 е, са документираните случаи на заплахи и арести. По време на стачката имаше произволни арести, имаше абсолютно необосновано задържане на хора, имаше и изчезнали лица, тайни арести. Имаме следователно голям брой задържания под стража, които изобщо не са регистрирани в официалната статистика на полицията 837. Но организациите на гражданското общество също водят статистика. И така стигам до пътната карта за правата на човека, представена от колумбийското правителство. Това е инструмент на политиката на правителството. Той не е двустранен документ. Той не е документ, който е свързан с държавна политика. И е обречена на провал пътната карта, защото тя не предвижда в никакъв случай наблюдение на начина по който се спазват правата на човека в Колумбия. Трябва да се отиде много по-далеч, отколкото е готово е, правителството на президента Сантос. И парламента, и прокуратурата, и въоръжените сили трябва да участват активно, но пътната карта не предвижда това. Защитата на правата на човека трябва да бъде гарантирана от закона, също както и синдикалните права по трудовото законодателство. В пътната карта също непременно трябва да фигурират такива клаузи, каквито има Европейския съюз в Хартата за правата на човека. Важни са и препоръките на офиса на Върховния комисариат в Колумби... на ООН в Колумбия. Въпреки, че правителството на президента Сантос дори е отправило заплахи, че те ще бъдат е, експулсирани от страната. Но а, е, многонационалните добивни компании а, е, като че ли са още по-силни. Благодаря ви, господин Мартинес. Сега господин Винсент Галего Памплона от групата за координация Колумбия, САЩ, Европейски съюз. Сеньора президент. Здравейте, добър ден. Добре е, дошли на всички. 50 años ha tenido como uno de sus ejes centrales la concentración de tierra lo cual ha empobrecido a las y los campesinos quienes han sido víctimas directas de prácticas de desplazamiento forzado, despojo. Политическия конфликт от последните е, 50 е, години доведе до концентрация на земята и до иземане на земята от нейните собственици е, в Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово todo esto en detrimento de los derechos humanos de la población campesina. La concentración de la tierra en la ruralidad от този процес пострада населението в селските райони. Концентрацията, концентрирането на земеделски площи е в селските райони е особено голямо и това се посочва още преди 13 години в един доклад на Оксфам. 80% от земята е в ръцете на 14% от населението и тази концентрация непрекъснато се увеличава. Индексът Чини е, показва, че разпределението на собствеността върху земеделската е, земя се е, е влушило. С което Колумбия се превръща в държавата, в която земеделската земя е много лошо разпределена. На второ място сме в Латинска Америка по този показател след Парагвай. Към това се прибавя факта, че се е увеличило екстензивното е, говедовътство и голяма част от земеделската земя се използва за производство на биогорива. От е, е общо 114 милиона хектара е, е, се използват само 37% за е, земеделски цели. 10 милиона хектара се използват като сълскостопанска земя, 10 милиона за е, животновътство, а, а останалите е, 17% за горско стопанство. Това разпределение може би се е променило междувременно, защото статистиката е от преди няколко години и защото се произвежда все повече, се произвежда все повече био е, горива, за в бъдеще ще се е, м, отглежда повече захарна тръстика и палми за производство на палмово масло. За съжаление, все повече земя се иззема от е, селените и въпреки новия закон за реституция на земята, положението не се е по по-добре. Между 16 октомври 2012 година и 13 август 2013 е, година са произнесени само 115 е, е, решения на съда за връщане на земята на нейните собственици. В времето на въоръжения конфликт над 6 милиона хектара бяха иззети от техните собственици. Към това се прибавя непрекъсната агресия и непрекъснати убийства. на водачи на различни движения. Проблема а, не можа да бъде а, разрешен въпреки приятите закони. много групировки, е, които се застъпиха за връщането на необработена е, постееща е, земя, бяха обект на заплахи. Земята трябваше да бъде върната на дребните земеделски стопани. Закона за пластещите земи а, беше отменен, а, но на 22 ноември ще бъде представена нова версия на този закон на Конгреса. Това може да доведе до а, там, че закона ще обслужва интересите на големи многонационални компании като поликрон, който обработва около 100 000 хектара в Колумбия. Някои членове на Европейския парламент на 20 ноември знам, че взеха отношение по този проблем. За закон 135 е, и закон 160 е, предвиждат е, пустещите земи да могат да бъдат притежавани, да могат да бъдат връщани само на физически лица, а не на юридически а, и а, отделните а, парцели не се позволява да бъдат повече от 54 хектара. За съжаление, сегашното законодателство предвижда връщане на земя на дребните селени. Los beneficiarios no pueden poseer otras propiedades rurales. La misma ley 160 de 1994 no permite transferir a grandes propietarios los собствеността върху земята всъщност трябва да направи така, че и дребните селскостопански производители да могат да получат земя и да я обработват. Закона предвижда предимство за дребните е, сълскостопански производители. Беше предвидено е, също така да, бъде, да бъде определен на ново размера на парцелите, които могат да бъдат притежавани от дребните производители. За да могат замеделските стопани да ползват земята, трябва да представят специални проекти. Само ако проектите бъдат одобрени, само тогава замеделските стопани ще получат право да обработват земята. Министерството на военното дело се противопостави на този закон – Парадоксално е, че правителството на Сантос се опитва а, да наложи закони, които на практика благоприятстват е, е, разпространението и задълбочаването на бедността в селските е, райони. А всъщност целта е да се предотврати по-нататъчната концентрация на земята и да се направи така, че да се спазват човешките права. Така че на практика предстоящото споразумение с Европейския съюз ще влуши ситуацията в селските райони. Нашето желание е, е земеделските стопани да могат да ползват своята земя и ако на това се попречи, в селските райони ще има все повече и повече конфликти. Видяхме, че подобни конфликти а, е, стават все по-репресивни с течение на времето. Искаме парламента е, да гарантира че споразумението за свободна търговия ще може да се използва за средство за упражняване на натиск върху нашето правителство, така че да се подобри положението на хората. Настояваме Европейския парламент да се застъпи за спазването на човешките права и да упражни натиск върху колумбийското правителство все повече защитници на човешките права а, биват убити. През 2000-та година бяха а, е, убити а, е, 20 души в последващите години е, все повече. Между януари и септември 2013 година бяха убити е, поне 52 защитници на човешките права. Сред тях мъже, жени, синдикалисти, е, земеделски стопани, представители на местното население, 7, 7 жени и 41 мъже общо. между януари и септември 2013 бяха а, извършени още множество нападения, общо 72 над активисти и застъпници за човешките права. 132 активисти, срещу 132 активисти бяха извършени нападения. Недопустимо е синдикалните активисти и защитниците на човешки права да бъдат заплашвани и убивани по този начин. Ако погледнем а, как е разпределен бюджета на правителството, бюджета предназначен за защита на населението, ще видим, че се разполага с все по-малко средства, че се отпускат все по-малко средства. Тук трябва да кажем, че е, се повдигат обвинения срещу защитниците на човешките права и е, че се извършват е, нападения срещу тези активисти от бивши членове на военизираните е, групи. Тези членове на воен... бивши членове на военизираните групи срещу заплащане е, извършват е, подобни е, услуги. активистите получават дълги присъди, лишаване от свобода в процеси, на които те нямат никакво право на защита. Ние настояваме Европейския парламент да гарантира спазването на пътната карта и а, а, споразумението за свободна търговия. Настояваме това споразумение да а, бъде прозрачно. А, мирните преговори, мирният процес между колумбийското правителство и ФАРК също трябва да бъде поставен под наблюдение, за да може да се гарантира спазването на всички цели настояваме да упражните натиск върху нашето правителство, за да гарантираме, че няма да бъде отнета повече е, земя е, в следствие на е, сключеното споразумение. Настояваме е, да се провеждат непрекъснати мисии за наблюдение на състоянието на правата на човека, за да може водачите на организациите в селските райони да не стават обект на нападение. Настояваме да се гарантира спазването на, на нормите, настояваме виновниците за извършените несправедливости да бъдат привлечени под отговорността. Настояваме офиса на ООН за правата на човека да започне да действа. Благодаря. Мисля, че е, и тримата ни експерти очетаха една много ясна картина е, за тежките нарушения на човешките права в Колумбия. Сега ще дам думата на Бернт Ланге, е, докладчик на Инта по предпазната клауза, след което мисля, че трябва да дадем думата на нашите членове за въпроси. Бернт Ланге. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, е, уважаеми участници в дискусията, ако погледнем е, какво може да направи едно споразумение за свободна търговия за подобряване на състоянието на правата на а, а, човека? А, трябва да се дадем сметка за едно в Колумбия. Аз съм убеден, че едно споразумение за свободна търговия не може да реши всички проблеми в а, а, страната. В случая в Колумбия имаме множество проблеми, свързани до голяма степен с законодателството в Колумбия, включително и в сфери, които не са пряко свързани с споразумението за свободна търговия. Не може едно такова споразумение да се използва за решаване на всички проблеми в страната. Това първо. Второ, трябва да, да видим какво се казва в самото споразумение за свободна а, търговия. В момента а, в а, GSP плюс 70% от стоките от а, Колумбия а, се внасят безмитно в това число и въглища. Споразумението за свободна търговия не променя това състояние на нещата. Въпросът стои единствено дали споразумението може да подобри това. Въпросът за това кои е, партии имат мнозинство в една държава не може да бъде решен от едно споразумение за свободна търговия. Това е въпрос, който трябва да бъде решен вътрешно в страната. Това исках да кажа като уводни бележки. Когато обсъждахме споразумението за свободна търговия, казахме да, но споразумението за свободна търговия с а, Колумбия а, трябва да съдържа а, а, засилен аспект, свързан с устойчивото развитие на страната а, трябва да предвижда това устойчиво развитие при спазване на човешките а, а, права. Главата за устойчивост в споразумението е глава а, номер 9. В първата част на споразумението се правят препаратки върху основните човешки права. Оръжието с което разполагаме, е доста тъпо, защото а, а, то трябва да бъде а, а, прието с квалифицирано мнозинство или с единодушие от съвета на министрите. А, много малко вероятно е това да се случи поради чисто търговски а, причини. А, и тъй като положението в Колумбия е такова, каквото е, ние казахме, че ще е, изберем различен подход. Е, по моя инициатива а, ние казахме, че ще подкрепим развитието на Колумбия с една резолюция. Въз основа на тази резолюция ще започнем преговори с двете правителства на Колумбия и на Перу. А, преговори за а, изготвяне на пътна карта, свързана с търговията. Този процес е уникален, трябва да кажа. Не знам някъде другаде по света някой парламент да е принуждавал суверенни правителства да приемат е, и да представят пътна карта за спазване на е, човешките права. Поне не знам за друг такъв случай в света. Е, за това Европейския парламент може с гордост да заяви, че е получил ясното съгласие, ясния ангажимент от а, двете а, правителства. В търговската част на споразумението, където става дума за права на работници, а, колумбийското правителство се е задължило да спазва правата на а, работниците до 2014 година да създаде 480 нови работни места за инспектори по труда. Също така да създаде национален орган за консултации, който да гарантира колективните трудови права и да подобри наказателното правосъдие във връзка с случаите на нападения на синдикал, синдикални лидери и да наложи колективното трудово договаряне в кооперациите. С други думи, това са множество задължения, които правителствата поеха. Сега ние трябва да проверим дали се спазват поетите ангажименти. Според споразумението е в сила от 1 август, така че процеса малко се забави. Ние смятахме, че ще успеем да напреднем повече и в този смисъл и механизма за проверка малко се забави. В комисията Инта създадахме група за мониторинг, която наблюдава прилагането на споразумението. През март ще проведем семинар за изпълнението на споразумението в Колумбия и а, Перу, така както беше договорено в резолюцията. Там се казваше, че ние ще проверим на място изпълнението на споразумението. Първи те сведения, които получаваме, а, са а, двояки. Първо, постигнат е напредък, който е пряко свързан с споразумението. Аз посетих мината в Харон, говорих с председателя на синдиката там и той ясно ми каза, че възоснова, благодарение на споразумението и благодарение на вниманието, което се обръща, в мината се обръщат много по-голямо внимание на спазването на трудовите права. Това негово твърдение е подкрепено с факти. Водят се множество е, дела за неспазване на трудовите права, такива каквито се е, изискват от МОД. Е, насилието срещу синдикални лидери е намаляло. Все още е, нещата не са напълно удовлетворителни, но са значително подобрени. Е, разширена е програмата за защита на синдикалните активисти. 100 е, милиона са изразходени за защитата на 1273 синдикални активисти. Подписано е споразумение за трудовите права за, за, на работещите в публичния сектор. Това са все сигнали, че се върви в посока на договореното в пътната карта и в споразумението. Но, както казаха изказалите се преди мен, има и сведения а, за това, че трябва да продължи да се а, работи. Факта, че се водят дела срещу фирмите, които не спазват основните трудови права на МОД, и явно не е достатъчен. А, защото макар, че се водят дела, а, те не завършват а, с решения, които наказват а, а, фирмите. Що се отнася до инспекторите по труда, не е въпроса само техния брой да е голям, а те да посещават а, а, фирмите, да извършват проверки, най-вече в основните сектори, а, добива на нефт, производството на а, захарна тръстика и така нататък. Честотата на инспекциите трябва да се увеличи. А, и още нещо което казах, намалялото насилие над синдикалните активисти не е достатъчно. Това насилие трябва да бъде сведено до нула, защото в една демократична държава не може да се допуска да има насилие срещу синдикалните активисти забраната на така наречените е, кооперации. Това са така наречени кооперации, защото те са принуд принудителни е, обединения, продължава да действа и нещо, което ни е, притеснява е, че наказателното преследване е, все още не работи а, е, а, е, добре и все още а, е, има ненаказани а, престъпления срещу активисти, защитници на човешките права. А, пак повтарям, започната е работа в някои насоки, в други все още не. Ние ще бъдем много внимателни и ще следим по-нататъчното спазване на договореностите. от което ще зависи съответно и нашата позиция спрямо Колумбия, защото думите не са достатъчни. Благодаря, господин Ланге. Надявам се колегите от кога да изчакат, защото сега ще дам думата на колегите от комисията. Това всъщност е по-добре, защото след това комисията ще може да вземе думата по тези въпроси. Шестима колеги са се записали да се изкажат. Други? Това всъщност е доста дълъг списък. Господин Хауит. Благодаря, госпожо председател. Приветствам възможността в, този, в тази комисия да се е, поговори за положението в Колумбия, където от години има основания за тревоги по отношение на човешките права. Е, имаше редица мисии по отношение на човешките права, мисля 6 в 15 години и сме... Много се радвам, че беше организирано това изслушване, за което поздравявам колегите от секретарията. И аз лично приветствам с добре дошли тримата колеги. Господин Монге познавам отдавна. Освен това, искам да подкрепя казаното от колегата Ланге защото според мен той много искрено се опитва да реализира амбициите на Комисията по търговия. Не може всичко да бъде направено както трябва, но ние сме колеги отдавна и се опитваме да се справим с тези е, задачи и неговото участие в изслушването е нещо изключително важно, защото е, целта е, е търговията да подпомогне е, решаването на проблемите с е, човешките права. Така. Имам е, въпроси към всеки от е, ораторите и не зная как най-добре ще процедираме. Господин Монге, както казахте и по-рано, когато колумбийското правителство се изказа в съвета на по човешки права към ОНЕ, беше казано, че в Богота в продължение на 3 години ще се оказва подкрепа на тези процеси. Сега вече тези три години са сведени до една. Не чакам, за, не чакам от вас отговор за причините, но в парламента в Европейския парламент ние ще апелираме за разширяване на вашия мандат, удължаване на, магнат, на мандата ви и се надявам, че ако вие имате желание да поработите още 3 години, че нашата молба ще бъде чута. Така че се надявам, че и при новия председател ще има такива заключения от ваша страна които ще помогнат оставането ви на този пост по, за още 3 години. По отношение на невинните цивилни граждани, които хладнокръвно биват избити от членовете на въоръжените сили в Колумбия. Господин Монга, стана дума за този, по този въпрос. Говорихме за жертвите, за многото случаи. И затова тези данни би трябвало да бъдат публично достояние. Не зная дали вие можете да направите връзка между е, делата, които все още не са решени и онези, които вече е, са получили правосъдие. Но е много изненадващо, наистина е много изненадващо, че вие самият споменахте всичко това в е, своето е, изложение въпроси, свързани с човешките права и с това, че колумбийското правителство не спазва своите правни ангажименти. Баронеса Аштън много ясно се противопостави на тази промяна в законодателството, която позволява военни съдилища да се занимават с дела по нарушение на човешките права. Така че какво е направено в службата за външна дейност? след като Колумбия въведе такова законодателство и парламента го прие. Господин Монге, много внимателно подбрахте своите думи, е, така и трябва да бъде, но вие говорите за а, постдемобилизацията и това, че а, различни а, паравоенни групи продължават да избиват а, а, хора и това са главно защитници на човешките права. Мисля, че това казахте вие, но вие използвахте един по-кодиран израз. Господин Мартинес, три въпроса към вас. Първият е свързан с жертвите. За... Вие споменахте, че 99% от жалбите за реституция, за възстановяване на земята все още не са решени. Смятате ли изобщо, че се върви напред в това отношение и какво още трябва да бъде направено, за да може хората спокойно, мирно да си получат земята. Господин Мартинес, вие споменахте и стачките и протестите, които се провеждат в Колумбия от август до сега, всъщност от 70-те години. Според някои сега причините за тези стачки са по-различни. До каква степен споразумението за свободна търговия с Съединените щати и Европейския съюз имат отношение към тях. И накрая, господин Галего, вие споменахте, че споразумението с Съединените споменахте споразумението с Съединените щати. Вероятно, внимателно сте изслушали изказването на колегата Ланге, но делегацията на Конгреса им на Съединените щати и също следи изпълнението на плана за действие във вашата, във вашата страна. През октомври, т.е. преди около месец, беше казано в Конгреса, че трудовите, часовите на труд в Колумбия се влушават и че цитирам членовете на делегацията стигнаха до заключението, че Колумбия не спазва плана за действие и много често им, всъщност условията са по-лоши и това е факт. Нека да кажем, че една година след като Съединените щати стигнаха до това заключение. Сега Конгресът излиза с подобно заключение. Какво ще бъде по-добре след приемането на плана за действие за сътрудничество Европейския съюз? Господин Клуте. Благодаря, госпожо Лохпилер. Първо искам да благодаря за това, че се провежда това изслушване. Мисля, че то е важен елемент в работата след случването на споразумението между Европейския съюз и Колумбия и Перу. В нашата група, в Обединената левиция, се срещахме с представители на различни групи от синдикатите, жените, местното население и така нататък. И това, което чухме днес от нашите гости от Колумбия, потвърждава чутото от нас по време на всички тези разговори. моето впечатление е, че до този момент не можем да говорим за а, подобрение. А, може би, както казвате господин Ланге, има някои малки подобрения в едно или друго отношение, но това са изолирани а, случаи. Знаеш какво е положението а, в мините, които са, са поставени под международен контрол и в а, мултинационалните компании. Там положението е по-различно. А, това, което а, чух а, аз, се отнася по-скоро до по-малки е, фирми, по-малки групи от хора, защото за тях положението не се е подобрило. Вчера получих едно писмо от множество организации от Федералната република, които се занимават с темата и още веднъж ще обръщат внимание на това, че очевидно броя на преследванията, убийствата и така нататък не е намалял и насилието срещу синдикатите не само, че не намалява, но е, и се засилва. Това, което е направено до момента по пътната карта, според мен е, е, е правилно. Съгласен съм, че е, е, трябва да се направи много повече от е, това да се сключи самото споразумение. Въпрос е достатъчно ли е това, то дава ли резултат и според мен това, което е направено до сега не стига, трябва да се направи много повече и от моята политическа гледна точка. Споразумението за свободна търговия може би, е, може би не е най-подходящата форма. Може би трябва да изберем някаква друга форма, която да премахне е, дисбалансите в е, тези економики, за които говорим. Дали пък не трябва да изберем някаква друга форма на търговски отношения? Не съм против търговските отношения, но смятам, че този тип търговски договори, които сключваме до този момент, сами по себе си представляват проблем. Може би това, което правим, не е достатъчно, ако проблемите са свързани с самия характер на търговското споразумение. Няма да бъде достатъчно да продължаваме работата по споразумението с пътна карта. Бих искал да чуя от нашите колеги от Колумбия какво е тяхното мнение. Дали това, което се прави, това, което разказа господин Ланге, е, е достатъчно или пък е, не трябва да поставим под въпрос самия характер на споразумението. Благодаря. Сега госпожа Егле. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересните изложения. Аз изобщо не познавам Колумбия. Аз се занимавам с селско-стопанска политика и като специалист в тази област участвам в споразуменията за свободна а, а, търговия, участвам в изработката на споразумението с а, Канада. За мен е, а, възниква въпрос а, а, какво, какво още трябва да се направи. Аз а, а, нямам никакви идеи. А, имаме блокада със Световната търговска организация, там не се върви на никъде и за това започнахме да сключваме такива двустранни търговски споразумения. Мисля, че Инта с подкрепата и на други комисии а, трябва да излезе и извън това да мисли само за тарифи, количества и така нататък и да включи нови идеи, което не е лесно в този парламент. От друга страна, като член на комисията по селско стопанство, често получаваме критика от групи, например, от Германия за това, което правим, например, в общата сълско-стопанска политика. Когато реформирахме политиката, аз се опитах да внеса някои нови идеи, за да намерим нов път, по който да вървим за в бъдеще. Въпреки това, настоящите проблеми няма да могат да се решат по този начин. И моят въпрос към всички, които се изказаха от Колумбия, е следния. Наред с всичко, което описахте, което не работи, което представлява трудност, какво от ваша гледна точка конкретно бихте ни препоръчали какво трябва да направим, какво трябва да подобрим, какво да променим за в бъдеще в споразуменията за свободна а, търговия. а, какво трябва да направим, което а, не, не правим в споразумение, от типа на това с Съединените щати. Какво бихте ни препоръчали, какво бихте ни посъветвали? Бихте могли да ни очертаете поне малко посоката, в която можем да тръгна. Благодаря, госпожа Вебер. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че в Европейския парламент, поне през последните няколко години, откакто аз съм тук, аз съм тук от 2007 година, участвам в няколко изслушвания, свързани с положението на човешките права в Колумбия. Броя на изслушванията всъщност се увеличи преди да се а, приеме многостранното споразумение. И аз държа да го наричаме многостранно, защото то не е само споразумение за свободна търговия. То е доста повече от това. Искам да разбера нещо. А като слушах нашите гости, а, не ми се изясни напълно въпроса. Мисля, че имаме подобни споразумения и с други държави. Държави, където положението с човешките права не е много добро и които са преминали през гражданска война, такава болезна на гражданска война, каквато преживя и Колумбия. Искам да разбера следното. Ако отказаното от вас можем да заключим, че колумбийското правителство ни е измамило. Сключили сме споразумението, след което човешките права се спазват още по-зле. Или има ли изобщо, няма ли изобщо никакво намерение да се върви в положителна посока? Или се върви в положителна посока, но резултатите все още не са достатъчни. Мисля, че е важно да разберем всичко това. Разбира се, когато сключваме такова споразумение, ние не си правим иллюзиите, че ще решим всички проблеми с човешките права в Колумбия. Това не ни е минавало през ум никога. Идеята е да подпомогнем економическото развитие на страната и едновременно с економическото развитие да се подобри и социалното положение. Така че е важно да се разбере всичко това. Бих искала да чуя от господин Монге още мъничко по въпроса дали тази реформа действително е толкова тревожна, дали ролята на военните, така както я очертах, е довела до отхвърлянето и по процедурни въпроси в Конституционния съд, но може ли да ни кажете как ще продължат нещата от тук нататък. А и много бих искала да чуя отговор от вас на въпроса, който беше зададен от е, колегата Хюит по отношение на Лас Бандас Криминалес, е, престъпните банди защото дали чрез споразумението за свободна търговия става политическа позиция на правителството, желанието да избие тези тър... престъпни банди. И затова става ли тук въпрос за въоръжени групировки, за взаимоотношенията между правителството, между държавата и тях. И ако действително е така, трябва да си изясним взаимоотношенията с Колумбия. Ако не е така, тогава нека да не се крием за думите. Благодаря, госпожо Вебер. Нека да кажа, че стигаме до края на а, това изслушване. Имаме още 4 а, минути и а, Следващата тема трябваше да започне тук, но успяхме да се споразумеем за още 15 на минутки. Така че има поставени въпроси, трябва да получим отговори, но моля да бъдете кратки. Господин Хауърд. Не искам да противореча на колегата, но не съм казал, че става въпрос за държавна политика. Разбира се, вие можете да си поставите въпроса, но аз не съм поставил такъв въпрос може би има някакво объркване. Не, вие казахте, че приемането, че а, приемането или а, а, одобряването на този акт от а, правителството. Госпожа Андекени. Благодаря. Ще говоря на родния си език литовски. Pirmiausia, aš noriu atsiprašyti, kad aš pavėlavau į šį posėdį ir todėl reaguoju. Искам да се извиня за че закъснях. Ще реагирам само на последното изказване на господин Помплона чух критика а, а, на споразумението за свободна търговия. Ние ратифицирахме това споразумение. Аз съм член не само на тази комисия, но и на комисията за международна търговия. Ние гласувахме в Инта за това споразумение. Аз съм от Литва. Ние се присъединихме към Европейския съюз чак през 2004 година Десет години преди това, т.е. преди 20 години, Литва подписа споразумение за свободна търговия с е, Европейския съюз. Много добре си спомням какво стана тогава. А, имаше много страхове. А, много спорихме за това. Страхувахме се от това, че в Литва ще дойдат богати чужденци и ще изкупят за жълти стотинки цялата ни държава. Сега сме в центъра на Европа а, а, и никой не иска да направи това с нас от 20 години имаме такова споразумение, нищо подобно не се е, случи. А, в един наш закон, един наш закон забранява на чужденци да купуват земята. могат да наемат земя за 99 години, но нямат право да я купуват. Сега е, е, им предстои да е, отменим този закон и да разрешим покупката на сълскостопанска земя от е, чужденци. Може би страховете на земеделските производители, населените е, в е, Колумбия са свързани с това, което правят големите концерни, а не толкова с поразумението за свободна търговия а, има механизми, с които Колумбия може да се бори срещу монополите. Що се отнася до човешките права, а, вие назовахте множество случаи за преследване, убийства и така нататък. А, тази статистика ни тревожи, но споразумението за свободна търговия, ако не може да реши тези проблеми, поне може да помогне за тяхното решаване. А, заплахи, преследвания, а, убийства, всичко това е отражение на цялостната ситуация в а, Колумбия. А, водят се от една година преговори с ФАРК или пък от по-отдавна. Вече са постигнати много неща. Затова статистиката е такава, каквато вие я посочихте. И на финала искам да кажа следното. Разбира се, че трябва да продължим да следим ситуацията на човешките права в Колумбия. Разбира се, че Европейския съюз трябва да поеме една част от отговорността. Комисарият по правата на човека трябва да продължи да бъде представен в Колумбия споразумението за свободна търговия в неговата цялост трябва да се прилага така, че да се подобряват човешките права. Имам въпрос към господин Монге. Разговарях с някои представители на организации и казаха, че в Хавана, когато са водени преговорите, не е присъствала нито една жена. И не става дума само за присъствие. Не бива да се забравят и военните престъпления, които са извършени по време на конфликта. И можете ли кажете като човек отвътре, полагани ли са усилия да бъдат привличани жени? Имам и въпрос към Европейската служба за външни действия. Слушахме специалния съветник по въпросите за сексуалното насилие по време на въоръжени конфликти, Колумбия е в списъка на страните, в които има такива прояви на сексуално насилие. Необходима е повече подкрепа, по-голям натиск от страна на Европейския съюз, каза специалния представител. Можете ли да коментирате този въпрос? А сега пред нас стои много тежка задача. Кратко, но изчерпателно много е, задълбочен анализ чухме. Просто моля ви да се съсредоточите върху вашата част, господин Жан Пьербо. Да, много ви благодаря. Преди всичко ще се опитам да отговоря на въпроса, който беше поставен за реформата на военното правосъдие. Както господин депутата основателно отбеляза, има декларация на местния върховния представител на Европейския съюз и на ООН по този въпрос. Конституционният съд на Колумбия обяви за неконституционна тази реформа и от тук нататък след това решение на Конституционния съд, Колумбия сама ще реши как ще върви от тук нататък. Използвам случая да заявя, че много богат опит има по тези въпроси в международен мащаб, особено в Европейския съюз и Колумбия може да преразгледа още веднъж въпроса за реформата. 28 са държавите членки, 28 са системите на военно правосъдие, но все пак има някои тенденции, които се очертават и ние сме готови да проведем разговори с Колумбия за реформата на наказателното правосъдие. Не за първи път го казваме, но нашата покана продължава да е в сила. А сега за сексуалното насилие срещу жените. Вярно е, това е тежък проблем в Колумбия. Трябва да кажа, че е една от приоритетните насоки на работа на Европейския съюз за защита на правата на човека в Колумбия. Преди всичко, това е един въпрос, който редовно се обсъжда в диалога по правата на човека Европейски съюз Колумбия, насока, в която подкрепяме редица проекти, например за подпомагане на пострадали от нарушения на правата на човека, извършени спрямо жени. Ние обръщаме особено голямо внимание на този въпрос чрез нашата делегация. Работим с Колумбия, насока, в която подкрепяме и организации на гражданското общество. Като цяло имаме доста голям брой проекти за подпомагане на неправителствени организации, на организации на ООН. Искам да отдам дължимото на взаимодействието ни с офиса на Върховния комисариат на ОНЕ за правата на човека, вие вършите чудесна работа. Много тясно се сътрудничи с нашата делегация и това е един от каналите, за да оказваме натиск и да търсим решаване на проблемите. Мисля, че трябва да се огранича в отговора си до тук. Благодаря сега господин Йоргенсен от Генерална дирекция търговия също конкретно на въпросите, които бяха зададени към вас. Да, ще се опитам накратко да отговоря. Както видяхме в днешната дискусия, правата на, човек, на човека са много важна цел на външните действия и политиката в областта на външните отношения. Съвсем накратко ще отговоря. За да дам своя принос към много интересните разисквания днес какво трябва да бъде въздействието на споразуменията за търговия върху състоянието на правата на човека. Мисля, че тук имаме ясно доказателство как търговските спогодби могат да окажат благотворно влияние върху състоянието на правата на човека. Това вече е факт. Например, пътната карта и възможността да се работи по нея. Съвсем накратко, защо според нас Споразумението за свободна търговия може да има положително въздействие върху състоянието на правата на човека и на предстоящите ни действия през едните няколко месеца, защото вече наближава фазата на изпълнение съвместно с Колумбия. Преди всичко ние вярваме, че като цяло в споразумение от типа на сключеното с Колумбия и Перу имат положително въздействие и благоприятстват устойчивото развитие и защита на правата на човека, както и разкриването на допълнителни търговски възможности. Укрепват се демократичните институции, по-предсказуеми стават аспектите на върховенството на закона. Съвсем ясни а, са ангажиментите, които се поемат от страните по споразумението в областта на правата на човека. Така, например, в областта на търговията и устойчивото развитие има многобройни а, примери. Едва през последните години започнахме да сключваме този тип споразумения. Те ни дават а, възможност да подкрепим активната роля на гражданското общество в изпълнението на споразумението, примерно в раздела за устойчивото развитие. Засилва се гласът на гражданското общество. Той може да бъде по-добре чут, както видяхме примери и днес. Очевидно ясен е мандатът за Европейската комисия, Европейската служба за външни действия и разбира се и парламента. Ние в комисията работим за да изпълним ангажиментите си към споразумението и правилното му изпълнение, за да може неговия потенциал да бъде напълно реализиран и по отношение на правата на човека. Най-важният аспект е да се работи за първото заседание на Комитета по търговията през април, евентуално пролета до година – и подкомитетите също да проведат срещи, включително подкомитета по устойчивото развитие. Надяваме се в началото на февруари да бъде проведено заседанието му, като се предвижда и диалог с гражданското общество. Това е важно заседание, защото освен въпроси от взаимен интерес, ще определим и правилата за по-нататъчната ни работа. както беше, между другото, и с споразумението, което имаме с Корея. И накрая искам да кажа, че сме напълно готови, имаме желание и поемаме ангажимента да изпълним задължението си за годишно отчитане на изпълнението на споразумението. Това е наш ангажимент, който поехме във връзка с стабилизационния механизъм за производството на банани и търговията с тях. До година в редовния доклад ще се посочат и резултатите от наблюдението на изпълнението на споразумението и на всички ангажименти по раздела устойчиво развитие. Ще бъде направен преглед и на постигнатото от сътрудничеството, в това число и зачитането на правата на човек. Благодаря. Благодаря. Сега връщаме към президиума. отговорите. Е, в различен реч ще ви дам думата, но моля ви само на е, въпросите, които пряко бяха зададени към вас. Господин Галего, вие сте пръв. Френте ала прегунта, pregunta си si con el Tratado de entre В, в отговор на въпроса, доколко едно бъдещо споразумение може да доведе до увеличаване на агресията, и нападенията срещу синдикалисти и други защитници на правата на човека, ще кажа следното. Споразумението за свободна търговия с Колумбия е насочено към търговията с природни ресурси. Нещо, което е доста ограничено по своето приложение и ще доведе до две категории напрежения. Първо има а, незаконни, нелегални въоръжени групировки, които разглеждат природните ресурси като източник за финансиране. А от друга страна, собствеността на земята, която се която е собственост на селяните, е друг спорен момент. Там също се водят спорове. Държавата криминализира и потиска някои социални е, движения, което води до нападения, включително и до убийства. Диего Мартинес каза, че по време на стачката бяха убити четирима активисти на синдикатите. Що се отнася до въпросът за асиметричността на, на споразумението за свободна търговия, мисля, че трябва да има задължителни изисквания, а именно фирмите в Колумбия, а и от други държави трябва да гарантират спазването на правата на човека. А пътната карта трябва да се насочва не само към въздействието на споразумението за свободна търговия. Както вече казахме, такива споразумения могат да се превърнат в инструмент за гарантиране на човешките права. Въпреки, че е трудно едно споразумение за свободна търговия да бъде гаранция за спазване на правата на човек. Има и въпрос имаше и въпрос дали правителството на Колумбия казва истината и дали нещата наистина се подобряват. Нека да кажа, че законите, законодателството се подобри. Има звено за, наци... за защита, за национална защита, има национална служба, за която гарантира правата на човека и активистите могат да обсъждат с представителите на държавата какви да бъдат мерките за защита. И това са значителни подобрения, които обаче през последните няколко години не се спазват и се увеличава броя на посегателствата върху защитниците на правата на човека. Така че тук въпросът е доколко всичко, за което говорим, най чисто теоретично. И последния въпрос – за концентрацията на земята. В Колумбия не зная как стоят нещата в, в Литва, но в Колумбия обстоятелството, че големи количества земя са концентрирани в малко наброй ръце. Както вече казах, 14% от земята е концентрирана в а, малко на брой собственици, има много голям брой селени, които нямат земя и това дава възможност на национални и международни а, фирми а, да навлизат и това води не само до обедняване на а, обеземлените селени, но и на Колумбия, на цяла Колумбия. Така че трябва да се защитават сдруженията на земеделските стопани, които дават достъп до земята. Но и необработваемата земя трябва да се превърне в държавна собственост. И това означава, че земята и в бъдеще ще бъде собственост на много малко наброй хора. Благодаря. ще кажа в отговор на двата въпроса, които бяха зададени, че Европейския съюз реши да сключи споразумение за свободна търговия в една много сложна ситуация, а именно една държава, която и извършва своята търговия и натрупва богатства чрез насилие. И именно затова е много трудно да се приложи пътната карта, тъй като реалностите са по-различни. И а, насилието а, е основно, основното оръжие за натрупване на богатства в Колумбия. Това е страната, в която неравнопоставеността по отношение на земята е най-голямо. Най-голяма. Страната в страната господин Уругуай Сестерос е изключително влиятелен лидер на в сред, селско, сред на селските стопани, но той в момента е в затвора. Така че това е, не е модела, който ние искаме да следва нашата страна. Развитието би трябвало да бъде на, стъб... на базата на стабилен мир, на законодателство и а, зная, че всичко това е трудно, но ако ме питате, това е моят личен отговор. Това е отговор, който аз бих дал. Второ. има приложение на закона за жертвите, но той се ограничава до 2% годишно. Моля, бъдете кратък. Благодаря за зададените въпроси, за бележките, които а, чухме. Представителите на правителството твърдят, че следващото правителство ще трябва да реши как да се е, справя с е, ситуацията и евентуалните решения. Ние разчитаме на вас е, за съвети, е, за изпълнение на тези ангажименти, на ангажиментите, които правителството все пак е проело. Доклада на Върховния комисариат от 2012 година отбелязва, че много бавно се върви напред. Има около 3000 жертви около 1800 дела са, за, са заведени, а само 14 от тях вече са приключили. Това е всичко. Леди Аштън, както и много други, смятат, че реформите не са достатъчни, защото наистина не се стига до напредък, включително и приятият през август 2010 година кодекс за военните наказателни практики. Той е твърдо ограничаващ. Това с реформите, за които е ясно, че правителството не постига. Като говорим за военните формирования, въоръжените групи. Там няма систематичен модел на поведение. Те просто участват. Три неща трябва да споменем тук. Споразумението, което сме случили е несиметрично в сравнение с това с Съединените щати. Обикновено споразуменията се разглеждат заедно, но е, що се отнася до е, млекопроизводителите, сме предвидили един преходен период от 12 години. Е, дребните млекопроизводители получават 30 милиона от европейския бюджет, нещо, което не може да се каже за споразумението с Съединените щати. Но подобни асиметрии се се е, създават, за да се отразят специфичните условия в съответните е, държави. Второ, е, възоснова на споразумението се водят множество диалози, има много инициативи във връзка с е, човешките права и гражданското общество. Ще бъде хубаво да се покани посланичката, е, за да почерпим информация от не. Нека да направим а, така, нека да поискаме от Колумбия да спазва пътната карта. Благодаря, господин а, Ланге. Няма да правя а, дълги изводи. Господин Хауит а, каза, че а, със сигурност трябва да се удължи мандата на ОНЕ в а, Богота ще обобщим вашите изказвания и вашите препоръки. Ще ги изпратим до председателите на АФЕТ е, е, и, и Инта. Е, приканвам политическите групи да помислят дали през следващия мандат не трябва да се направи един доклад по собствена инициатива, за да се върне въпроса в дебата. Сега ще ви помоля, ако не искате да присъствате по следващата точка от дневния ред, много тихо да напуснете залата, защото преминаваме към доклада относно а, новия регламент а, за Европейски инструмент за демокрация и човешки права. Ще дам думата на нашия докладчик граф Лампстърф, след което на думата Ленорман, заместник-председател на звеното, което се занимава с този въпрос в Диджи Девко. Господин Ламстърф не си седи на мястото, обаче го разпознавам. Благодаря много за това, че ми давате е, възможност да ви информирам за финализирането на преговорите за този инструмент. Е, той е, е един от най-съществените елементи за външната дейност на Европейския съюз. Предвиждат се финансирането на различни мерки, които Европейския съюз взима извън своите граници, най-вече за насърчаване на човешките права и демокрацията. Нашата задача е да засилим капацитета на гражданските общества. А, е, нашата цел е инструмента да се фокусира върху е, е, сфери, които представляват предизвикателство нашата цел беше да отразим промененото съотношение между институциите и засилената роля на Европейския съюз. Този инструмент ни дава уникална а, свобода в сравнение с другите инструменти и програми. Този инструмент а, в този смисъл е важен за нашата външна дейност. В хода на преговорите Европейския съюз успя да внесе множество изменения, които бяха прияти. Две бяха частите на преговорите. Първо по съдържанието и второ за институционалните отношения, взаимодействието между съвета, комисията и парламента. Имаше един труден въпрос, а именно, че този инструмент и всички останали инструменти ще действат от 2014 до 2020 година. Следващия парламент също ще бъде избран през 2014, ще работи до 2019. Ще има един междинен е, преглед, за да се види дали трябва да се измени нещо в този и в останалите инструменти. Е, следващия парламент е, ще трябва да свърши тази работа, без да може да променя стратегическата ориентация на инструмента а, нещо много важно за парламент а, а, беше насърчаването на равенството между половете и премахването на дискриминация, премахване на насилието срещу жени а, и момичета, домашно насилие и така нататък нататък бяха взети предвид въпросите на ЛГБТИ и ще ви информирам, че наскоро се проведе една конференция в Лаци, Германия, където оратора от Русия. Е политиката на Путин за семейството а, в инструмента има а, отделна точка за хората с а, увреждания, също така и за маргинализирани групи. Що се отнася до защитниците на човешките права, е, запазихме е, включването на тези групи в инструментите, включително и някои и нашата дейност ще се допълва с дейността на другите организации, които работят защита на активистите. Този инструмент ще може да реагира малко по-гъвкаво и малко по-бързо на нуждите в сравнение с миналия период. Проблема е, че този инструмент е обект на финансовия е, регламент, така че има някои проблеми в тази връзка. Нещо, което е, беше много трудно да бъде включено, е, беше дискриминацията в основа на кастите. Това е нещо, което засяга стотици милиони души, така че за нас беше важно това, важно това да бъде включено. Мисля, че успяхме да намерим добър баланс между гражданските права, човешките права, социалните, културни и така нататък права. За първи път в инструмента е включен текст, който, в който се говори за свободата за извършване на стопанска дейност, включват се текстове за корпоративната социална отговорност, социалните стандарти, нещо съвършено ново, което сега беше въведено е, е работата за подобряване на условията в е, затворите. Е, тема тясно свързана с нарушаването на човешките права. Както казах, по отношение на съдържанието се водиха някои е, дебати, най-вече, както казах, във връзка с кастите, както обикновено. Е, съвет беше трудно да разберем позицията на съвета относно младсинствата. Знаем, че младсинствата съществуват, съвета обаче отказва да признае този факт. Е, Знаем, че е, е, мълцинствата се сблъскват с определени проблеми. Искахме те да бъдат включени в инструмента. В институционално отношение е, най-важното нещо са делегираните правни актове с е, междинна Е, радвам се, че този път успяхме да ги включим. Е, има един анекс към инструмента, в който се посочват пет цели. Първо подкрепа за човешките права, активистите на човешките права, второ други приоритети на Европейския съюз по отношение на човешките права, трета цел подкрепа на демокрацията, четвърта цел наблюдение на изборите, На 31 март 2018 година ще бъде направен междинен преглед на инструмента, така че следващия парламент ще може да се е, е, включи, но като цяло основните цели няма да се е, променят. Що се отнася до анекса, не беше постигнато споразумение за включването на финансови декларации. Има една така наречена междуинституционална декларация между съвета, парламента и комисията. По този начин се разписва на хартия едно джентлменско споразумение, което съществуваше в продължение на години. В него се казва, че средствата за наблюдение на мисии не биват да надвишават 25 10% от останалите дейности. 1,3 милиарда евро е а, общата сума. Тоест, е, Европейския съвет поема ясен ангажимент е, за подобряване ситуацията на човешката права. Толкова от мен. Благодаря ви за доклада и благодаря ви за това успешно провеждане на преговорите. Съвсем накратко искам да поздравя докладчика, защото наистина беше много трудно това, което му беше възложено. Две неща искам да кажа. По отношение на целите на комисията, много се радваме, че окончателният резултат всъщност създава един много амбициозен инструмент, който отива по-далече от е, онова, което можеха да постигнат инструментите в миналото. За увеличението с 20%, нека да кажем, че увеличението е значително и то в тежки времена. А, така че това ще направи инструмента по-силен. И вие всъщност излязохте извън мандата си и много добре свършихте работата. След като вече инструмента е на лице, да видим какво предстои от тук нататък. Много е важно да не се отпускаме, имаме стратегически задачи и е много важно по отношение на средствата те да бъдат е, разпределени така, щото да няма е, празноти. Е, от 1 януари средствата не биват да секнат. Благодаря. Благодаря ви. Не виждам други желащи да вземат думата, с което благодаря на всички. И сега а, ние ще трябва да преобразим заседанието си в а, заседание при закрити врати. То ще бъде посветено на м, ситуацията в емирствата. А, и сега давам думата на господин Бен Шапа. Заповядайте.